подчертая следното. Отбелязах си предложението средствата на Европейския съюз да се използват за подобряване на състоянието на тези хора и гарантиране на техните права. Благодаря на докладчика, благодаря на колегата Сала Франка. В резултата на този дебат се гласуваме резолюция и гласуването е насрочено за утре 12 на обед. Следващата точка от нашия дневен ред. Това е съобщение, изявление на съвета и комисията във връзка с неодавните жертви на пожари в текстилни предприятия в Бангладеш. Давам думата на министъра госпожа Лосинта Крейтън от е, името на съвета. Имате думата, госпожо министър. Благодаря, господин председател, почитаеми дами и господа. Не отдавнашните е, пожари в фабриката близо до Дака беше трагедия. Там загинаха над 100 души, повечето от тях млади жени. Знам, че ние всички споделяме чувството на потрес от дълбоко съчувстваме на онези, които загубиха своите близки в този пожар. В този случай хвърли светлина върху по-широкият въпрос за работ... условията на работа в много предприятие в Бангладеш, където се пренебрегват основните изисквания на безопасността. Ще подновим усилията си да, да помогнем на властите в Бангладеш е, за постигане на по-висока безопасност в тези предприятия. Всички, които работят в текстилната, пък и всички други отрасли в Бангладеш е, имат основни права за прилични, безопасни условия на труд. И тук Европейския съюз трябва да изиграе своята роля. Ние сме най-големият търговски партньор на Бангладеш и тази търговия трябва да стимулира економическия растеж на тази страна и създава работа. Текстилната промишленост е най-важната за економиката на Бангладеш. И е, износът расте благодарение на безмитният внос, който ние предоставяме на Бангладеш в е, контекста на нашето споразумение, което е, е неразделна част от нашата обща система за митнически преференции. Обаче трябва да вдигнем глас срещу неприемливо ниските а, стандарти на безопасност. Работниците често бъдат излакани на риск по време на ежедневието си, работното си ежедневие. Затова трябва да направим всичко възможно да бъдат подобрени нормите на безопасност в Бангладеш. Подкрепяме и сме подкрепили редица проекти, за да се гарантира спазването на правилата за безопасност е, на труда разговаряме и с представители на правителството и на бизнеса в Бангладеш. Тази работа е много важна, но трагичният пожар в Ишулия показва, че трябва да се направи повече. Европейския съюз разполага с богат инструментариум, за да помогне за решаването на тези въпроси. Не само в Бангладеш, но и навсякъде, където а, съществуват тези проблеми тези а, е, инструменти а, е, а, е, трябва да са в съответствие с насоките на МОД, Международната организация на труда. Най-важните инструменти, а, с които ние разполагаме, за свързване на търговската политика с социалните изисквания. Освен общата система на преференции, и имаме специални споразумения а, а, за допълнителни търговски преференции на страните, които прилагат 27 конкретни международни изисквания, включително и за опазване на страната на човека и трудовите права. Всички тези споразумения могат да бъдат временно отеглени от страни, когато има свидетелства за сериозни и системни нарушения на тези принципи. Това не са само празни заплахи. Беше направено в няколко случаи, например в Миянмар и Беларус – където а, общата а, система на преференции беше оттеглена. Също така беше направено и в Шри-Ланка за споразумението GSP+. В момента главните механизми за постигане на нашите цели са двустранни, като се има предвид, че няма за сега изгледи за създаване на многостранни споразумения в това отношение в, а, а, под егидата на МОД. И за това ние включваме изисквания за устойчиво развитие. Това не значи, че ние не сме достатъчно активни. Продължаваме да правим това, което е необходимо в рамките на международните организации, като а, СТО и Международната организация на труда. Също знаем а, за а, рисковете от а, екологичен и социален дъмпинг. Споделяме опасенията ние ще продължаваме да разглеждаме всичките възможности за насърчаване на устойчивото развитие в споразумението за свободна търговия с тези страни. Друг важен аспект, е, аспект са инвестициите. Европейският бизнес, който инвестира в Бангладеш, играе жизненно важна роля за стимулиране на стопанството на тази страна. той помага и за подобряване на условията на работа чрез повишаване на корпоративната социална отговорност на работодателите в Бангладеш. Знам, че тази корпоративна социална отговорност е въпрос, който вълнува в този парламент особено много. И в отговор на това ние ще направим съответното съобщение. Там и господа, пожарът в Калкадош, последния пожар, трябва да бъде предупреждение за всички ни. Не можем да позволим работещите да бъдат подлагани на подобни рискове. Необходими са конкретни проекти за подобряване на условията на труд. Трябва да използваме общата система на преференции и други инструменти, за да принудим онези, които не спазват стандартите на безопасност, да започнат да ги спазват. Трябва да използваме международните организации като СТО и МОД за подобряване на условията на труд. Необходимо е бизнесът от Европейския съюз, когато инвестира в Бангладеш, да бъде сила за подобряване на нещата. Уверявам ви, че ще продължим да работим интензивно във всички тези области, за да може подобни трагедии, като неотдавнаща в Бангладеш, никога да не се повтарят. Благодаря. Благодаря. А, сега. А, а, давам думата на Кристалина Георгиева от името на Европейската комисия. Благодаря ви, господин председател. Уважаеми дами и господа, госпожо министър, както чухме току-що от вас, госпожо госпожа Крейтън, пожарът в фабриката в Бангладеш изкара на преден план един проблем, който съществува на много места. Подчерта недостатъци в приемането и прилагането на социални стандарти най-вече в текстилната промишленост в Южна Азия. И е, няма по-добър начин да е, почетем е, загубата на човешки живот, е, отколкото да изведем този въпрос на преден план при ангажиментите си с търговските си партньори. Трябва да предприемем действия в тази посока. Именно това правим и сме а, решени да правим и в бъдеще. Нека сега а, да а, ви запозная с това какво е станало от тогава до сега. Представителството на представителите на Европейския съюз в Дака реагира много бързо. След Полозара един проект, който се финансира съвместно между Европейския съюз, от Европейския съюз и Германия, предостави медицинска помощ на жертвите, както и храна и друг вид помощ на семействата. Европейските посланици излязоха с съвместно съболезнователно писмо, където се подчерта значението на социалните въпроси и безопасността в страните, с които ние сме в търговски отношения. Изцяло отчитаме е, ролята си и отговорността си, защото Бангладеш е един от най-големите търговски партньори. 57% от произведеното в Бангладеш се изнася за Европейския съюз, като основно това е текстил. Така че е, това, което става в е, Бангладеш е от голямо значение за нашия бизнес, нашите потребители и нашето общество. Второ, винаги сме извеждали на преден план безопасните и здравословни условия на труда при сътрудничеството си с наши проекти, с наши партньори, като сме подкрепили конкретни проекти в тази посока. Предоставяли сме а, подпомагане на правителства, на асоциации на работодателите, така щото да приведат при производствените мощности в съответствие с тези изисквания. Работим в сътрудничество с противопожарната служба в Бангладеш. Осигурявали сме обучение там на а, а, служителите, а също и по а, а, отделните по отделните фабрики. Посланика ни Уилям Хана миналия месец се срещна с представителя на асоциациите на а, работодателите именно по тези въпроси мисиите на Европейския съюз в Дака. поддържат връзка а, с големи а, европейски фирми а, с цел пренасяне на добри практики в областта на обмена на опит в областта на социалната корпоративна отговорност и безопасните и здравословни условия на труда. За нас европейските ръководни принципи в областта на правата на човека е, са основна, основен водещ момент при преговорите с други правителства. През декември проведохме среща с министъра на здравеопазването, но това винаги, винаги е била една от основните теми с Бангладеш. Например, през 2011 година проведохме семинар в Дака по въпросите на достойния труд. А, властите е, е, в Дака също в своя резолюция от 8 юни 2011 година по отношение на външното измерение и социалната политика отговарят на изразените е, тревоги от Европейския парламент. Октомври 2012 година Разискването на европейската политика за развитие също засегна Бангладеш, като се подчерта от нуждата за укрепване на социалната отговорност. Растежа, който се стимулира от правителството в най-бедните прослойки на обществото е от ключово значение за развитието на страната и това е част от нашия интегриран диалог с Бангладеш. Накрая бих искала да обобщя, че това е един а, случай, който привлече много международно внимание и естествено много внимание а, в Европейския съюз, понеже сме в специални, е, специални е, отношения с Бангладеш, е, но също и в страни като Пакистан, където също, също имаше подобен пожар, който за щастие обаче не доведе до такава загуба на живота. Искам да благодаря на Европейския парламент за това, че, че не отпускате от поглед подобни събития и това, че, за това, че настояват, настоявате и ни насърчавате да действаме. Напълно съм съгласна с госпожа министъра, че вие сте важен фактор и важна движеща сила. А, извинявам се, трябва да се извиня, защото трябва, трябва да си тръгна, но колегата, комисар Парние, е, ще е, остане. Done εξ ονόματος των πολιτικών. Уважаеми колеги, сега преминаваме към изказванията от името на групите, политическите групи. Първо от името на НП, Томас Ман, 3 минути. Благодаря, господин председател, за това, че ми дадохте думата на немски. Е, много души загинаха в фабриката е, е, в в е, Дака през ноември. Световната общественост беше потресена. По-късно 300 души в една текстилна фабрика в Пакистан, близо до Карачи, загинаха. много често ни уверяват, че са спазени изискванията за сигурност на европейските възложители. Често обаче не се правят проверки, виновните не се наказват, отговорността се прехвърля. Последиците са за сметка на работниците. Европейските фирми печелят от ниските цени азиатските правителства трябва да бъдат убедени в това, че непрекъснато трябва да работят за сигурността на работното място. Бангладеш направи много, най-вече по отношение на борбата с детския труд в текстилния сектор. Трябва да признаем това. Стандартите на Международната организация на труда обаче трябва да се спазват. Не са достатъчни само думите. Мисля, че е, има нужда от просветителска дейност, включително включително и в Европа, относно условията, в които работят хората, условия, които са, меко казано, лоши. Необходимо е потребителите да упражнят натиска, за да може да се е, осъществят устойчиви промени. Също така е необходима юридическа намеса в международните органи. Двустранните споразумения между Европейския съюз и трети държави е, са напълно достатъчни и те просто трябва последователно да се прилагат. Казвайки това, имам предвид санкциониране на глобално опериращите предприятия. Пожарите показват, че социалните отговорности не означават нищо. Концер... Големите концерни правят реклама с а, под мотото корпоративна социална отговорност, а всъщност нищо не правят и злоупотребяват с доверието на потребителите. Европейската концепция за корпоративна социална отговорност може да служи за пример. Малките средни предприятия работят за обществото и поемат такава отговорност. Принципа на доброволност обаче при корпоративната социална отговорност трябва да се запази. НП подкрепя всички мерки, които са довели до подобряване на положението. Следващия оратор е Бернт Ланге от социалистите и демократите. Минута и 30 секунди. Благодаря, господин председател, госпожо министър, е, господин комисар, колеги. Всички ние купуваме и носим дрехи от ЦИА, H&M, Benetton, Tommy Hilfiger и така нататък, други големи концерни. Мисля, че твърде малко обръщаме внимание на това как са произведени тези дрехи. Може да се окаже, че деца са произвели вълната за нашите дрехи, които след това са били ушити при безобразни условия на труд в Бангладеш, а тук се продават на високи цени. От това печелят само концерните. Мисля, че от нашите европейски концерни трябва да поискаме те да поемат своята социална отговорност, както като отделно предприятие, като докажат къде и как са произведени техните е, изделия и как са спазили стандартите. Затова искам от комисията да въведе задължение на за големите предприятия за докладване на това как спазват е, стандартите на корпоративната социална отговорност. Това първо. Второ, предприятията трябва да действат и заедно. След като предприятията се конкурират за най-низката цена, няма никакъв смисъл само едно предприятие да се старае да спазва социалните стандарти. Мисля, че всички ние заедно да спазваме социалните стандарти. Призовавам Бизнес Europe да поеме своята роля в тази област. Благодаря, господин Ланге. Господин Бенион от АЛДЕ има думата за две минути. Uh, yeah, uh... Благодаря, господин председател. Призовавам за резолюция във връзка с тези пожари не само в Дака, но и в Карачи. Още от ноември, от ноември е, призовавам за подобна резолюция. Радвам се, че сега стигнахме до обсъждането на проекто резолюция. Стотици е, можеха да бъдат спасени, ако имаше подходящи норми на безопасност. Трябва да искаме от Бангладеш да подобри условията за труд в нейните фабрики. А вчера а, беше подписано според а, изявление между правителството, работодателите и работниците. И а, подобно нещо трябва да бъде направено и от пакистанското правителство. Не трябва да позволим подобни бедствия, при заключени врати, при всякакви липс, липса на всякакви средства за безопасност да загиват хора. Повече трябва да се направи за борбата с ендемичната корупция в инспекционните органи. Не само в инспекционните органи, но също така и, и а, в а, исканията по отношение на големите марки във връзка с технията корпоративна организация. Много пъти това, което се говорят, е само въздух под налягане и нищо не отговаря на действителността. Трябва да кажа, че съм твърдо против, обаче, в а, а, това да се твърди, че а, международните а, компании да се поставя ударение е, то изцяло е, върху отговорността на многонационалните компании. Но главните виновници, е, това са собствениците на, на тези текстилни фабрики. Разбира се, и многонационалните компании имат, носят своята отговорност. Съжалявам, пресрочих времето. Ще приключвам. И така, от името на групата на либерал-демократите, трябва да кажа, че много важно е да се осигурят здравословни и безопасни условия на труд. Подкрепям усилията на комисията и правителството на Бангладеш за решаване на този проблем. Благодаря. А сега ще дам думата на госпожа Ламбер от името на Зелените. Благодаря, господин председател. Аз също говоря и като председател на делегацията на Европейският парламент за Бангладеш, заедно с други страни. Както преждеговорившите, и аз искам да изразя нашите съболезнования към семействата на онези, които са загинали в този пожар и в други злополуки, в текстилни фактори и други производства. Това е проблем, което не е само на Бангладеш, въпреки че говорим за Бангладеш днес. Е, знаем, че е, намаляването на маржа на печалбата е, води до пренебрегване на условията за безопасност. И много от големите фирми, които имат, са имали договор с тази фабрика, не, са, не признават това а, по времето на когато стана трагедията. Въпреки, че сградата наскоро е била оценявана от един от тези големи работодатели. Приветстваме реакцията на правителствата на Пакистан и Бангладеш по отношение на компенсацията за семействата на жертвите. Приветстваме и приноса на някои чужестранни а, фирми. Би било добре по-често да се случва това. А, на тристранната среща вчера участваха представители на МОД, на на работодателите, на работниците, това е една положителна крачка, за да се следи, защото да се спазват съществуващите норми и процедури, те да се прилагат на място и да има санкции, ако това не е така. А това, разбира се, това е отговорност на правителството. Също така, смятаме, че тук трябва да играят активна роля и профсъюзите и техните активисти такива организации, като, като, като Ануал Ислам, например, който бе неодавна, неодавна убит. А, необходимо е а, да се припомни, че активните профсъюзи играят голяма роля. Те могат а, да алармират обществеността, когато работодателите не изпълняват задълженията си. Но тези, които участват в договорни отношения, също имат да изиграят своята роля в изпълнението на тези изисквания. Съжаляваме, че фирми като Walmart, например, не правят това. Като потребители трябва да сме, да знаеме, че дрехите, които носим, не заплашват, не за, са произведени с опасност за живота на някого. И приветствам това, което се прави от делегацията за Бангладеш и от други страни за подобряване на условията на труд, така че всички да могат да работят в безопасни условия. Благодаря госпожо Ламбер. А сега ще дам думата на госпожа Кристиана Мускардини от името на европейски консерватори и реформатори. Трагедията в Бангладеш на 24 ноември е част от дългата поредица инциденти в бедните държави, които работят за големите индустриални държави. Менеджерите, собствениците не спазват правилата за безопасност, условията на труд не отговарят на изискванията. Европейския съюз трябва да се погрижи за това, че когато се възлагат поръчки в развиващите се държави, да се проверява спазването на стандартите. защото това са стоки, които се продават в Европа и трябва да се направи така, че изпълнителите на поръчките да спазват е, стандартите. Европейските производители, които произвеждат в страни с е, е, ниско заплащане на труда, трябва да се ангажират с извършване на проверките на условията на труд. Следващия оратор господин Салавракос от е, Европа на свободата и демокрацията. Жертвите от пожарите е, в е, фабриките, особено последните в Бангладеш, е, според мен трябва да накара всички потребители да започнат да задават въпроси и да упражняват натиск относно безопасните условия на труд. Западът обаче се съсредоточил само върху конкуренцията, за да задоволи нуждите на потребителите, а страните с, нищо, с ниско заплащане на труда остават в страни от това. Изключително ниска е работната заплата, по-малка от долар на ден. При подобни условия, подобни условия водят до фалит на фабриките в Западна Европа. Тоест, ние трябва да направим така, че производството да се върне обратно в Европа. Също така трябва да работим за това да се създаде е, един на минимална работна заплата е, в целия свят, за да може по този начин всеки работник да гарантира своята е, прехрана. Тук не можем да оставим пазара да се развива безконтролно. Ние, европейците, трябва да откажем да носим дрехи, произведени с детски труд. Много често тези продукти са напоени дори с кръв. Това трябва да стане ясно на западния потребител. Благодаря за ГУА господин Мърфи. You, Firstly... Благодаря, господин председателю. Първо искам да изразя съболезнования на семействата на работниците, които загубиха живота си през ноември миналата година и също на семействата на всички останали 700 работници, които през 2006 година загубиха живота си при пожари в Бангладеш. Мисля, че е, Ангажиментът ни по отношение на противопожарната безопасност трябва да се укрепи. Вече има законодателство, регламент от 2001 година. Това обаче не е достатъчно. Бангладеш е втория по големина износител на облекло. Фабриките произвеждат за такива марки като Томи Хилфигър, ГАП. H&M и Walmart. 85% от работниците са жени, които работят за минимални работни заплати, около 30 долара на месец. Правителството на Бангладеш потушава протестите им и а, се управлява с а, желязна ръка. А, а, по такъв, а, защото а, или депутати, или а, роднини на депутати са собственици на фабриките. Мисля, че а, тези а, фабрики трябва да понесат отговорност за действието или бездействието си. Европейския съюз и европейските предприятия също носят отговорност и то морална отговорност. Трябва да се а, вземат предвид и допълнителните рискове. А, в Бангладеш а, Например, боядисването на джинси до 100 милиона чифта годишно се изнасят от Бангладеш, като процеса на боядисване е изключително вреден, особено дори и смъртоносен и мисля, че Европейския съюз трябва да въведе забрана на вноса на Джинсибо е единствени по тази технология, която се ползва. Сега преминаваме към следващите оратори. Гей Мичел, 3 минути. Господин председател, благодаря. Наистина положението е ужасяващо. Онези, е, които посвещават времето, времето си на развитието, а това наистина е особено, особено шокираща новина въпреки това, което се опитваме да постигнем, виждаме в какви условия работят хората и губят живота си в тях. Да, повтаряме колко е шокиращо, осъждаме е, поведението на някого други, го най-често големите компании. Не, не винаги обаче те са виновни когато, когато се опитваме да дигнем данъците, за да заплатим, за, да заплатим за ангажиментите си а, в социалната сфера, същите тези хора казват, че не искат и отказват да плащат данъците. И след това как да успеят правителствата да изпълнят своите ангажименти. Знаете ли, че текстилът е, е, е най-големия отрасъл, износен отрасъл в Бангладеш. Там са заети над 15 милиона души. В разглеждаме ние хуманитарна помощ и друго разпределение на помощ и помощ за развитие, без обаче да, а, да вземем предвид тези приоритети. Време е да се да, да обмислим някакъв вид неочаквани проверки а, на стандартите у партньорите си. Не може това да не може да се предвиди в законодателството. През последните 4 месеца, а, разбираме, има още допълнително 70 пожара в текстилни фабрики. Това сочат новините. Наистина това е тревожно и наистина трябва да изградим такъв инструмент за развитие и сътрудничество, който да ни позволява да внедрим стандарти у своите партньори. Благодаря. Благодаря, господин Мичел. Има въпрос към вас, синя карта от страна господин Мърфи. Ще отговорите ли на него? Да, заповядайте, господин Мърфи. Благодаря. Предполагам, че е, имаше предвид мен. Ако може да обясните по какъв начин ползването на данък е, недвижимо имущество или таксите или е, цената на водата ще помогне за положението в социален план в Бангладеш. При същото положение ние продължаваме да отвояваме, отрояваме, ако не и повече, помощта си за развитие отговора. Всъщност, ако това правихме, което предлага господин Марфи да направим, всъщност ирландското правителство нямаше да може да си плаща на държавните служители дори. Хората постоянно се обръщат към нас, искат неща. Някой трябва да поеме отговорността обаче за това да се дигнат данъците. После същите безотговорни а, хора стават и, и обвиняват някой друг. Защо, а, защо се води колегата в, в, в Комисията по развитие? Аз нито веднъж не съм ви виждал там на заседание. Има хора от всички а, политически групи, които участват там, но вие не сте един от тях. Моля, дръжте се сериозно. И не се занимавайте, не се е, занимавайте единствено с това а, да се погрижите да ви преизберат. Благодаря, председателя, благодаря ви за а, въпроса и отговора. Е господин Саркас, минута и половина. Gracias, señor presidente. Благодаря, господин председател. Както господин министр посочи, не става дума само за трагедията в фабриката Тастрин. Това е едно предупреждение. предупреждение. Защото трябва да мислим за всички участници в процеса, който доведе до тази катастрофа. Има милиони работници в целия свят, които работят в условия, които могат да бъдат окачествени като робски няма достатъчно здравословни и безопасни условия на труд за тях. Тоест, това трябва да се има предвид, като обсъждаме тази резолюция. Не трябва да забравяме колко е важно да се прилагат нормите на Международната организация на труда. Необходимо е законодателство, което взима предвид нуждата от безопасни и здравословни условия на труд в целия свят. Верно е, че Европа разполага с инструменти, за да насърчи подобно законодателство, но ние също така трябва да даваме пример. В момента в Европа мнозина твърдят, че трябва да отстъпим от нормите, на които настояваме. Трябва да си помислим обаче какво е, къде е нашия дълг и какво трябва да се направи. Благодаря. А сега една минута за Ришард Гьоренс. Господин председател, ние сме солидарно отговорни за това, което стана в Бангладеш. Защото от тези жертвите от Дака са жертви на един лозунг, не, германски лозунг Гайц из Гайл. Нещо, което значи колкото сме по-стиснати, толкова сме по-хитри. Стремежа да се спести всеки цент от производството на а, една тениска води до именно това и до пренебрегване на елементарните норми на безопасност на труда. А, липсата на, на норми за минимални а, социални права в рамките на СТО а, е срамотна. А, не трябва липсата на подобни норми обаче да бъдат оправдание за който идея. Ако фея трейд и желанието да се бойкотират предприятията, които се стремят към социалното по най-малък обзнаменател, ако те не могат, ако това не може да ни помогне да се подобрят на нещата, поне то може да напомни, че има и други начини на борба и за преодоляване на катастрофите, катастрофите за които стана дума. Благодаря. А сега една минута за госпожа Саргантини. Господин председател, посланник на Бангладеш е, говори вчера с нас и е, посочи, е, че е, в текстилния бранш работят предимно жени, които печелят за всяко ушита тениска за Европа по няколко цента жертвите на модата, в буквалния смисъл на тази дума, са работниците в тези предприятия и жертвите на трагедията в Карачи и Дака. Трябва да се направи нещо. Можем да е, се застъпваме тук за доброволно спазване на някакви правила или марки за качество, но според мен е, са необходими задължителни морални кодекси за предприятията, защото не искам облеклата, които носим и които се произвеждат, да бъдат произведени по справедлив начин. Господин Танок има думата. Господин а, председател, трябва да се застъпваме за създаването на стабилна система, която спазва човешките е, права. Пожара в фабриката беше голяма човешка е, трагедия. Е, е според мен трябва да се проведе разследване и да се е, е, е подкрепят е, семействата. Ресурсите за това обаче не достигат. Бангладеш е, страда от голяма бедност и често бива застиган от природни катастрофи. Ние трябва да предложим на бангладешките власти е, подкрепа. Искаме също така да виждаме повече западни предприятия, които да поемат социална отговорност за засегнатите семейства. Изразявам дълбоки съболезнования към засегнатите семейства. Една минута за господин Салвин. Грация, президенте. Благодаря, господин председател. 112 души са загинали им има множество ранени. Само, че в момента леем крокодилски сълзи. Европейската комисия, европейските институции нищо не вършат. Интересуват ни условията на труда, при които работят тези работници, които се наемат от европейски а, многонационални компании. Те работят за по един долар на ден. Експлуатират детски труд. Та, азиатските работници губят а, живота си, губят поради това и работните си места хората в Европа, в Италия и навсякъде. И какво правим ние сега? Изправяме съболезнования на семействата на закителите. Това е европейската а, европейското лицемерие. Господин Каспари. Уважаеми дами и господа, когато видя какви са цените на дрехите в магазините на а, а, Европа, може да си купим дрека за 3-4 евро. И като си помисля колко много от нашите съграждани се радва, че това е възможно, тъй като заплатите в Европейския съюз също са ниски. Те се радват, че могат да си позволят да си купят такива а, джинси. А, мисля, че е популистко да се ругаят само големите а, а, концерни. Трябва да се каже, че европейските граждани също печелят от политиката на глобализация. Въпреки това обаче, трябва да дадем нашия принос за подобряване на условията на труд. Вече го правим, като подписваме споразумение за сътрудничество. текстилната промишленост непрекъснато се развива, мести се от една страна в друга, защото текстилната промишленост е една от промишленостите, която е положила основите на индустриалното развитие, така че нека да изтъкнем и положителните аспекти. Сега питам Европейската комисия обаче, какво направи Европейската комисия през последните години извън рамките на външно-търговската си политика за подобряване на нещата. Външно-търговската политика е, е подкрепеща политика. Но какво направи е, е, е, комисията в рамките на МОД, Световната търговска организация и други? Какво направи комисията, за да може Международната организация на труда да установи задължителни стандарт, стандарти? Крайно време е тези мерки да станат задължителни. Защо винаги е, ругам търговската политика, е, а не вземаме предвид и други аспекти на политиката? Питам комисията каква роля играе в международните нормиращи органи за налагането на по-добри стандарти. Бих бил много благодарен, ако комисията а, ми отговори на тези въпрос. Насърчавам комисията, приканвам комисията да започне диалог между производителите и страните, в които се произвежда за минималните стандарти. Не само държавно наложени, а също така и доброволни. И имам предвид диалог воден от Европейския съюз, с страните, в които се произвежда за противопожарна защита и така нататък. И така нататък. Трябва да се упражнява ефикасен контрол, ефективен контрол над взетите мерки. Също така ще бъда много благодарен на комисията, ако каже какво възнамерява да направи. Господин Хоуит за минута и половина. Благодаря, господин председател като докладчик от страна на парламента споделя мъката на близките на жертвите, от тези, които са изгорели, затворени в фабриката. 111 жертви сега, 700 напоследък в Балгадеш. 80% от износа на Бангладеш е на за Европейския съюз. И както техния посланник ми каза, ние трябва да имаме, поделим отговорността за всичко това. Фирмите като Gap, H&M, Walmart и така нататък продължават да отказват да сключат споразумения за безопасност на труда. CNA бяха изпъдени от Германия, защото не изпълняваха изискванията на работниците въпреки многократното им напомняне. В моят доклад подчертавам отговорността на различните фирми. И ще се опитам още един път да се засили намерението на комисията да поиска от международните многонационалните компании да изпълняват задълженията си господин Барние сега ще внесе отдавна чаканото предложение за прозрачността на фирмите. Но а, не трябва а, да се. Който и да е да казва, че корпоративната отговорност е факултативно а, изискване. Защото само по този начин можем да спрем а, а, събитие като това довело до толкова много жертви. Сега господин Фисес Аксела. Благодаря, господин председател. Госпожа комисар, господин комисар, най-напред искам да изразя моето съболезнование към семействата на жертвите на трагичните пожари в Бангладеш и Пакистан. Тези ужасни а, катастрофи трябва да ни накарат да се замислим. Европейския съюз трябва да подкрепя развиващите се страни, да насърчава техните, техният износ, но в същото време трябва да изисква от тях да спазват минималните норми за безопасност на труда. И те не трябва да използват а, детски труд, трябва да а, спазват изискванията за опазване на околната среда, за да не станем свидетели на още повече подобни жертви. Защото тук става дума за един социален и екологичен дъмпинг в развиващите се страни, не само в текстилната промишленост, но и в много други промишлени отрасли, където абсолютно се пренебрегват изискванията за безопасни и здравословни условия на труд решаващо значение има Европейския съюз да настоява за спазване на стандартите, за опазване на правата на човека и безопасността на труда. Трябва да използваме всички възможности, като поставим условия за вноса на а, а, стоките, произведени в тези страни, те да бъдат произведени при спазване на необходимите норми норми, които се спазват, когато ние произвеждаме подобни стоки в Европейския съюз. Само по този начин ще гарантираме спазването на правата на човека и правата на работнищите в тези страни. Наред с това трябва да защитаваме европейските предприятия, европейските работници от нелоялната конкуренция на тези предприятия. Господин Морейра. Благодаря, господин председател господин комисар, драги колеги. Евро... Европейския съюз е основният потребител на текстил от а, Бангладеш. Ето защо ние трябва да се занимаем с положението на работниците в Бангладеш. Европейския съюз а, дава преференции за Бангладеш. А, по този начин Бангладеш излиза на световния пазар. Ние можем да поискаме да не се допускат подобни а, происшествия. Можем да поискаме това от бангладешките власти, да разследват причините за пожара, да подкрепят семействата на жертвите, да видят какви са последиците и да осигурят по-добри противопожарни условия в фабриките. Ние трябва да поискаме от бангладешкото правителство да направи така, че те такива нещастия да не се повтарят. Трябва да поискаме също така предприятията да планират средства за е, извършването на тези мерки. Отговорниците, отговарящите, виновниците за катастрофата трябва да поемат своята отговорност. предприятията трябва да завишат а, е, е, своите стандарти над един определен минимум. Предприятията трябва да а, е, поемат своята социална отговорност. Ако не е достатъчно доброволната такава норма, нека тя да стане, за да... Госпожа Шрифлер. Благодаря, господин председател. Драмата с пожара в Бангладеш а, а, повдига въпроса за условията на труд. Бангладеш е вторият е, в света след Китай износител на текстил. И ние трябва да се погрижим за безопасността на работещите и особено безопасността на децата. Условията, при които се работи в Бангладеш, Бангладеш са екстремни. Факта за прилагането на определени практики от многонационалните компании – предизвика вълна от негодование в целия свят. Виновните за експлоатацията и корумпираните азиатски правителства трябва да на тях да им се потърси отговорност. Многонационалните а, компании а, а, се потискат а, заплащането, избягват прилагане на необходимите норми за труд в името на своите печалби. Необходимо е да бъдат задължени да спазват нормите за здравословни и безопасни условия на труд. Принципът на социалната отговорност на предприятията трябва да бъде абсолютно спазван и да се обърне, да се апелира към съответните съдебни власти, за да се прилагат това, ако няма други начини. И за да отговорим на европейските предприятия, трябва да кажем, че същите тези много национални предприятия потискат и малките и средни предприятия в Европа. Благодаря. Сега госпожа Штайнбрук, Юта. Непрекъснато се случват такива аварии. След тях ги включваме в дневните, дневния сред, след което ги забравяме. Защо? Защото някои предприятия пестят от здравословните условия на труда, противопожарните условия и работят благодарение на социалния дъмпинг възниква въпроса кой е истински отговорник за тези е, е, происшествия. Естествено, предприятията, местните власти, но мисля също така, че европейските предприятия и ние политиците. Е, фирмите трябва не само да натискат цените надолу, а трябва да внимават от кого получават своята стока, при какви условия е произведена тя. Мисля, че междувременно никой вече не може да се измъква от отговорност. Затова за мен е много важна резолюцията, която ще приемем. Трябва много да се работим. Трябва да се подкрепят независимите синдикати на, на място, да се работи за прилагането на конвенцията на МОД, да се направят прозрачни веригите на, на доставка и да се интензивира работата на независимите проверяващи органи Европейския съюз, трябва да насърчава и да наложи концепцията на социално отговорните предприятия. Разочарована съм, че консервативното и либерално мнозинство тук не вижда нещата по този начин. Мисля, че трябва да си помислите още веднъж до утре какво трябва да се направи. Две минути за госпожа Шнибер Ястрам. Äh, Господин председател, Искам да изкажа искрените си съболезнования на семействата, които загубиха своя свои членове в пожар. Трагично е да загубиш любими хора при такива обстоятелства. подкрепям а, резолюцията, но също така искам да обърна внимание на това, че в Европейския парламент и в страните членки трябва да направим всичко, което е по силите ни, за да предотвратяваме за бъдеще такива трагедии. Смятам, че не е достатъчно да приемаме резолюции, да провеждаме семинари а, и да изказваме съболезнования. Мисля, че е, заради е, тези трагични пожари, заради детската, заради детския труд, заради неслучилите се е, проверки, които доведоха до пожарите, сме принудени да действаме бързо. Трябва да се запитаме действително с какъв е образа на Европейския съюз, който разпространяваме по съвета. Как разбират нашата ангажираност за човешките права? Не бива да продължаваме просто теоретично да говорим по темата, а трябва да предприемам някакви практически стъпки в самите страни членки. Ние като важния вносител трябва да дадем нашия принос. Това е добре не само за страните, в които се произвежда, но и за европейските фирми. Благодаря ви. Минута и е половина за госпожа Регнер. Господин председател, уважаеми комисар, Когато говорим за тези ужасни трагедии в Пакистан и Бангладеш, говорим не само за а, а, обрати на съдбата, говорим и за отговорност. 112-те жертви на пожара са обратната страна на една политика на отваряне на пазара Колкото повече произвеждат предприятията, толкова повече извръщат глави е, потребителите, когато става дума за условия на труд и защита на околната среда. Европейските предприятия обаче не бива да имат възможност да се крият зад една непрозрачна верига от подизпълнители. За това са ни необходими задължителни стандарти за социална отговорност на европейските предприятия. Призовавам ви много добре да си помислите, защото а, нашата резолюция съдържа някои практични предложения, които веднага могат да се осъществят. Едно от тях а, е създаването на места за контакт между предприятията в Бангладеш, например, и европейските фирми. Трябва да се провеждат редовни обучения по стандартите на Международната организация на труда. Тези е, представителства ще бъдат е, мястото за контакт, за да може да не се прехвърля непрекъснато отговорността. Две минути за госпожа Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre, <clears throat> Monsieur le Commissaire Barnier, chers collègues. Je voudrais euh, d'abord. Euh, Уважаеми колеги, най-напред, както останалите, преди мен бих искал да изкажа съболезнования на близките на загиналите. През последните 6 години е, промишлените аварии е, доведоха до е, смъртта на повече от 600 души в Бангладеш. И тази ужасна статистика сочи, че в 5000 текстилни фабрики в страната условията на труд се влушават. И всички е, е, трябва да си подадат ръка, инженери, специалисти, във всяко е, е, едно поприще, за да се е, подобрят условията и трябва е, да се реализира безкомпромисно отговорността на работодателите, които е, са отговорни е, за подобна небрежност. Европейският съюз може и трябва да помогне за всичко това. Но сега, господин комисар, е, бих искала да кажа няколко думи за поведението на някои транснационални компании, както казаха и преждоговорищите, и то не в дух на популизъм, това казвам на колегата Каспари, бих искала да ги посоча. Walmart, е, е, CIA, GAP, всичките нарушавали условията на, на безопасен и здравословен труд. А това е тяхно задължение. В световната търговия европейските предприятия играят основна, фундаментална роля в разпространяването и налагането на социалните норми, на стандартите на безопасност и, здравословни условия на труд. Ние не можем да ги оставим да заобикалят своята отговорност. Благодаря. Благодаря. За минута и половина госпожа Барея. Уважаеми господин председател, господин комисар, в Бангладеш има основание за огромна тревога. Ние се чувстваме на жертвите на авариите, случили се в следствие на лоши условия на труд когато се сключва търговско споразумение, то има не само економически цели, то има за цел и подобряване на структурите. Синдикатите в Бангладеш винаги са осъждали съществуващите в момента условия на труд. Бангладеш е важен износител в световен мащаб. Многонационални текстилни компании имат свои производства там, но тези компании също трябва да поемат отговорност за своите производствени вериги. Ние, парламентът, комисията и съветът трябва да се погрижим да се а, спазват условията на МОД, включително и за предприятия в тези страни. Всеки работник в такава ситуация трябва да има право на справедливост. Господин, господин Анджелили. Благодаря. Господин комисар, господин министр, инцидентите, които се случват в текстилните предприятия са неприемли. 112 души са мъртви, 200 са ранени, най-вече жени, както и много млади хора. Това не е първият инцидент, за съжаление. И, между другото, имаше след това още един такъв след няколко часа. Проблемът е сериозен и липсата на мерки за сигурност, липсата на изходи, е, на минималните е, заложени условия против е, противопожарни условия, извинете. 80% от износа на страната е текстил, най-вече към Европейския съюз и към САЩ. Така че е изключително важно в споразумението за сътрудничество между ЕС и Бангладеш да запишем правото на работниците, изобщо трудовите права. Европейския съюз трябва да зачита стандартите на Международната организация на труда и да настоява всички предприятия да го спазват, независимо дали а, те работят като преки изпълнители или подизпълнители. В момента текстилната индустрия на Бангладеш произвежда най-вече за големите многонационални фирми. Освен това е необходимо да се наблюдава зачитането на националното законодателство, що се отнася до опазването на здравето и сигурността, условията на труд и Бангладеш трябва да полага все повече усилия за предотвратява работата на малолетни и непълнолетни. Уницев говори за над милион деца, които работят в рискови условия. Благодаря. Last... Благодаря. Последният оратор е господин Берман. Present, not, so... Ако присъства, но го няма, затова преминаваме към спонтанните изказвания. Само един а, от вас се е записал господин Тюрер. Я, президент. Господин председател, господин комисар, колеги, в тази дискусия трябва да правим разлика между причина и последствия. От една страна авариите са трагични и ние се чувстваме на жертвите. Но не бива да хвърляме отговорността върху това, върху свободната търговия. Съществуват ясни доказателства, че тези страни, които са интегрирани в економиката на света, се развиват по-добре от тези, които се капсулират действително в много страни условията не са като тук, просто защото хората са бедни. Необходимо е да продължи свободната търговия, да продължи достъпа на стоки от тези страни до европейския пазар. Естествено, това не значи, че призовавам да не се спазват социални стандарти, но нека да не прекаляваме с регулирането, защото това би бил погрешният път. Нека да отворим пазарите си, но същевременно комисията да окаже влияние върху европейските компании, включително и в Бангладеш, да спазват социални социалните стандарти, за да може страни като Бангладеш да бъдат доведени до състояние да спазват такива стандарти. Благодаря. Има искане за реплика към вас. Готов ли сте да отговорите? Госпожа Вайлер. Колега Тойра, Скъпи колега, поисках думата, провокирана от това, което вие казахте. Не виждам някой в този парламент, особено след като знаем какъв добър опит имаме с вътрешния си пазар в Европа, да призовава за ограничаване на международната търговия. Но според европейското разбиране, международната търговия е свързана и с отговорност, не само с социална политика, политика за развитие, свързана е с отговорност на компаниите, които са европейски изгодно купуват своите суровини, те са длъжни да спазват стандартите на МОД, а това не се проверява. Разбира се, че не искаме да ограничаваме свободната търговия, но отговорност трябва да има. Благодаря, колега, за тази интервенция, защото тя ми дава възможност още веднъж да подчертая, че съм за спазването на стандартите на МОД, но не спазвам, че това може да стане с допълнителни бюрократични бариери в свободната търговия. Доколкото разбирам колегата, тя поставя под въпрос модела на свободния пазар. Смятам, че свободната търговия води до повишаване на благосъстоянието, но същевременно съм съгласен с вас, че фирмите имат своята социална отговорност. Такава отговорност имат и потребителите. И питам комисията, смятате ли, че европейските концерни съзнателно е, нарушават стандартите на МОД? Още една реплика от господин Каспари има към вас. Приемате ли я? Допълнителен дебат ще има явно. Уважаеми колега Тойрер, ще се съгласите ли с мен, че след току-що проведения дебат с колегата Вайлер, става ясно, че търговската политика сама по себе си не може да реши проблема. Не сте ли съгласен, че всички политики трябва да допринесат за решаването на такива въпроси и за налагане на задължителни правила в световен мащаб? Да, действително, загрижен съм, обаче търговската, да, търговската политика сама по себе си нищо не може да реши, но как да наложим останалите политики, когато дебатираме, винаги се издига истина и искането да се зачита суверенитета на страните. Ето, страна като Бангладеш ние като европейци е, искаме да насърчаваме напредъка на тази страна, но искаме тя да спазва социални стандарти. Любопитен съм как ще отговори комисията. Uh, Благодаря. В края на дебата давам думата на комисаря Бърние за заключителни думи от името на комисията. Благодаря, господин председател. Добър вечер, уважаеми госпожи и господа. И както вие разбрахте от името на Катрин Аштон и на Кристина Георгиева, която се изказа току-що, бих искал да дам отговор, след като много внимателно изслушах онова, което имахте да кажете споделяйки силните чувства, които изразихте, след тази трагедия в текстилното предприятие в Бангладеш миналия месец ноември. Не по-малко от 112 загинали, мнозина от тях млади, млади жени и както вие напълно основателно сторихте в своите изказвания, госпожи и господа депутати, въпросът за социалните стандарти в текстилната промишленост наистина трябва да се подчертае категорично като повод за загриженост. Разбира се, <clears throat> констатациите на различните разследвания, макар и да са противоречиви, не оспорват един факт. Основните е, правила за безопасност на труда са нарушени в, е, е, в това предприятие. И тук изказалите се току-що с основание напомниха, че отговорността е споделена. Не, тя е отговорност не само на работодателите, а и на големите е, транснационални предприятия. Всички са виновни, нарушавайки основни е, норми, е, стандарти на безопасни и здравословни условия на труд. Аз бих искал да потвърдя, госпожи и господа, това, което вече каза комисар Георгиева, а именно, че е, нашият представител в Дака, представителя на Европейския съюз, в Дака реагира незабавно и развилата се дискусия също извежда е, на, на преден план е, растящото значение на безопасността на труда е, там, където са нашите партньори. И ние бихме искали да се възползваме от този трагичен наистина повод, за да прокараме конкретни решения. Както знаете, на 25 юни 2012 година ние излязохме с стратегически план на Европейския съюз за правата на човека и демокрацията. И в тази връзка Европейският съюз ще упорства все така за утвърждаването на правата на човека във външните измерения по отношение на заетостта и социалната политика – и за прилагане на принципите на ООН е, в е, трудовоправната сфера. Бих искал е, да, да, да кажа нещо, което господин Ланге, господин Банян, господин Каспари, е, е, господин Хауит, е, госпожа Вайлер, Трифлер и други е, казаха. Има други политически области, които са, се засягат, които са относими тук. Не само външно-търговските отношения. Например, аз е, лично, изказвайки се тук от името на, на госпожа Кристалина Георгиева, естествено, не мога да остана безучастен, но и в собствения си ресор е, бих искал да кажа, че е, подобна практика поражда загриженост за, за обществените поръчки, е, за конкурентоспособността. И, както знаете, Европейската комисия се ангажира да утвърждава тази нова тема, тази нова материя за социалната отговорност на, на търговските дружества. И а, края на миналата година излязохме с план за действие, в областта на дружественото право, на корпоративното управление и на социалната отговорност. И това засяга конкретно и пряко нашите предприятия. Е, госпожо Вайлер, бих искал да, да отговоря на вас. Наистина, нашите предприятия най-вече трябва да налагат една по-равноправна, по-справедлива, по-хуманна световна търговия. И през първото полугодие на тази година ще предложим нормативен проект – за прозрачността в извън финансовата област, т.е. извън счетоводно-финансовата област, прозрачността на е, дружествената или търговската отчетност по тези социални и екологични въпроси. И нека напомня, тук не става а, въпрос за нещо в отдалеченото бъдеще. Вие в момента работите по текст внесен от мен за, прозр... за прозрачността страна по страна а, по отношение на външно-търговските партньори. Е, ако, ако вземем добивната промишленост, въобще, до, добива на, на природни а, блага, организиран от наши предприятия навсякъде в, в, по света, в, в, в а, Африка, експлуатацията на горското стопанство в Азия. Е, и, и, и е, тези е, транснационални фирми не могат да си затварят, разбира се, очите за, за това кой и как е, провежда такава дейност. Що се отнася до Бангладеш, утвърждаването на, на правата на, на трудещите се е една основна цел за нас Европейския съюз е, ще е, полага и за напред усилия в сътрудничество с бангладешката страна за подобряване на положението в различните промишлени отрасли, това число текстила. Е, все така подкрепяме и правозащитниците, които отстояват социалните права в тази част от света. И аз, впрочем, бих искал да, да, да потвърди и да уверя, в частност, господин Томас Ман, господин Ланге, че комисията възнамерява да публикува доклад за най-неприемливите форми, най-неприемливите условия е, на труд и търговия, е, засягащи, прочем, е, много малолетни и непълнолетни по света. Докладът ще излезе през едните седмици. Мисля, не подлежи на, на съмнение, че от тази трагедия следва да бъдат извлечени полки. И ние знаем кои са полките, Но добрият отговор не може да се, да, да се свежда до е, един единствен инструмент, до външно политическите мерки от страна на Европейския съюз. Ние трябва по максимално разумен начин да комбинираме множество инструменти, това число е, гражданската демокрация, е, диалогът в различните сфери на, на економическите е, отношения, на развитието, помощта за развитие не може да не се обвързва с определени, с определени условия, с определени правила. И, и, и естествено социалната отговорност на нашите търговски дружества. И ние ще работим съвместно с, с колеги и с а, а, различните структури на Европейския съюз, както и с държавите членки, за да координираме в максимална и ефикасна степен своите действия. Е, и съвсем накратко, господин председател, някои конкретни отговори на зададени от е, е, депутатите въпроси на господин Ламбер, Ламбер господин Штайнрук подчертаха значението на обещетенията, които следва съвсем справедливо да получат близките на пострадалите. И ние очакваме, както подчерта и госпожа Ламбер, тристранната среща на социалните партньори. Е, очакваме е, тези контакти е, да възвърнат съблюдаването на социалните права. Господин Каспари и господин Штайнрук отново споменаха Международната организация на труда, с която разбира се ние работим в партньорство, за да утвърждаваме безопасните и здравословни условия на труд. Е, в Бангладеш, е, МОД е, и ЕС провеждат съвместно проект за професионално обучение. Ще разгледаме какво е положението след съвместно комюнике, което излезе вчера, на 15 януари. И всичко казано от вас, госпожи и господа, аз ви обещавам да, да предам на вниманието на госпожа Аштон и на господин Дегук. И между другото, те, сигурен съм, е, ще приемат е, идеята, господин Каспари, както подсказахте вие, е, да се започне размисъл за намирането на най-ефикасни и трайни решения. МОД има редица конвенции, които предвиждат стандарти за безопасни и здравословни условия на труд. По-голямата част от, от големите е, текстилни е, предприятия по света, това число в Бангладеш, все още не са ратифицирали е, тези конвенции. Аз ще предам всичко това на колегите, на господин Таяни, на господин Андор, така че да, да задействате и своите служби, както аз своите, за да търсим максимално бързи и ефикасни решения. Ето това мога да кажа е, извинявайки се още веднъж от името на госпожа Георгиева, която е, е, съжалява, че не можа да остане, тъй като други задължения я задържат Брюксел. Благодаря госпожа Крайтън, министър от името на председателството на съвет. Благодаря. Първо искам да благодаря на всички депутати, които участваха в дебата. Дебатът показа, че сме решими в желанието си да предотвратим повтарянето на събитията от миналия ноември. Комисарят Бърние покри по-голямата част от въпросите, които бяха засегнати и аз не искам да повтарям казаното, защото зная, че заседанието продължава до късно. Имаше много положителни идеи, които бяха а, изразени от колегите. И мисля, че това, което е особено важно, е, че всички депутати очакват действия. Не мисля, че някой би казал, че трагичните събития в Дака, в какъвто и да е смисъл, трябва да ни да бъдат възприемани като извинение за налагане на протекционистични мерки. Не мисля, че такъв е духа на дебата тази вечер. Точно обратното. Посредством международно-търговските си връзки и двустранните си договори, посредством организации като МОД, трябва да намерим начин да използваме е, така щото гласът ни да се чуе за по-добри стандарти, за защита на работниците. Това бе ясно заявено от повечето депутати. От гледна точка на съвета трябва да посоча, че ние искаме да използваме търговски стимули, е, за да може страните бенефициентки да започнат да спазват основни трудови права, да защитават околната среда и да използват принципите на доброто управление. Това казах и встъпителните си думи. Това може да стане посредством различните рамки, които предлага Европейския съюз за търговия. В тях има голям потенциал за преодоляване на предизвикателствата, които бяха обсъдени. Вместо да повтарям казаното, само ще заявя, че в дебата днес Говорихме и за това как можем да насърчаваме ефикасни и ефективни връзки, връзки между околната среда а, и труда. Европейски съюз може да изиграе много важна роля в тази сфера. Всички институции трябва да работят в тясно сътрудничество с МОД и други многостранни организации, защото това е единственият път напред, пък и най-ефикасния път, по който можем да гарантираме адекватни условия на труд във всяка една държава и във всеки един отрасъл. Това трябва да бъде нашата цел. Благодаря. Благодаря. С това закривам дебата. Uh, Шест предложения за резолюция са подадени. Гласуването ще бъде утре в 12 часа. Сега преминаваме към следващата точка от дневния ред. Изявление на съвета и на корупцията. Корупция, неправомерно използване на средствата на ЕС и последици за процеса на вземане на политически решения. Дебатът ще започне с изявление от името на съвета госпожа Крейтън. Thank you very much. President, honorable members.